открита, която бе прекратена на 16 юли 2009. Уважаеми колеги, преди две седмици участвах в празненствата по случай 70 годишнината от е, началото на световната война, която тласна Европа в е, бездната на е, жертвите и разрушенията. В никакъв случай не бива да допускаме да се повтори подобно нещо. През тази седмица двама служители на е, гражданската гвардия в Испания бяха убити в резултат на атентат на ЕТА. Господин Глин, е, депутат от Белгия, е, почина на 10 август е, тази година на 78 годишна възраст. От 61 година до 1994 година той е бил депутат в Европейския парламент и е бил член на е, групата на европейските е, демократи. Сър Кристофър Пао на 12 юли почина на 69 годишна възраст. Господин Кристофър е, е бил член на Европейския парламент през 70-те години той е бил председател на групата на европейските демократи от 97 до от 87 до 94 година. Преди да започнем с работа по дневния ред, ще ви помоля да почетем паметта на нашите колеги с едноминутно мълчание. Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został rozpowszechniony. Протоколът от 16 юли 2009 година ви е раздаден. Имате ли забележки по протокола? Констатирам, че няма забележки по протокола, е, няма възражения. Приемаме протокола. Госпожи и господа, Европейската народна партия. Не, извинете ме, е, казва председателят. Трябва да ви съобща, че компетентните белгийски органи е,